Okay. Dear colleagues, I'd like to ask you to take your seat and all the guys... Колеги, моля да вземете местата си. Унези от вас, които не желаят да участват в това заседание, моля да напуснат залата и да проведат разговорите си извън нея. Господин Домбровски, госпожа Тайсън трябва да се тръгнат на време, затова трябва веднага да започнем. Имате ли някакви коментари по дневния ред? Не. Приема се дневния ред в такъв случай. Приветствам Валдис Домбровски, заместник-председател, който отговаря за еврото и социалния диалог и Мариям Тайсън по социалния диалог, уменията, мобилността. Те са участници в съвместното заседание на Екони Емпл. По препоръките по отделни страни. Комисаря Московиси се извинява, че не може да очаква, тъй като има други ангажименти. Комисията направи оценка на CSRs. Те трябва да бъдат приети от Екофин следващия юли. С днешното събиране. Приключваме процедурата така както е предвидено в регламента от, 6, от пакета от 6 мерки. Комисарите ще направят встъпителни изказвания, след това ще имаме възможност за въпроси и отговори. Ще дам думата на заместник председателя на Европейската комисия, господин Домбровскис. Имате думата. Благодаря ви, господин председателю, уважаеми депутати. Най-напред благодаря за поканата, заедно с комисаря Тайсен, да ви представим препоръките на комисията по економическите политики за следващите от 12 до 18 месеца. Нашите препоръки са в три основни сфери – на съобщаване на инвестициите, продължаване на структурните реформи и отговорни фискални политики. Обеден съм, че този триъгълник от мерки ще доведе до по-добро съживяване на економиката, намаляване на безработицата, създаване на повече работни места и че ще даде възможност за постигане на по-голям проспоритет. Също завършването на паричният пазар ще допринесе за стабилизиране на ситуацията. Препоръките ни са свързани с ситуацията в отделните държави. Учита се спецификата, учитат се предизвикателствата пред всяка държава членка. Има някои държави, които имат прекалено висок дефицит и препоръките за тях са по-детайлни. Тези препоръки по страни също отчитат и общоевропейски съображения, в частност еврозоната, така както е предвидено в препоръките за еврозоната като цяло, заедно с прегледа годишния преглед на растежа. Препоръките за еврозоната се отразяват в препоръките за отделните държави от еврозоната. Всички тези препоръки наблягат на основни въпроси. Имаме 89 препоръки те бяха повече от 150 преди две години, така че сега сме по-фокусирани. Освен това сме определили по-точно приоритетите, благодарение на обсъждане с правителствата, социалните партньори, националните парламенти. Освен това, насърчихме държавите членки да се консултират повече с социалните партньори, когато работят по документи, свързани с европейския семестър. и обръщаме особено внимание на демократичния дебат и високо ценим редовният обмен на мнения с Европейския парламент. Ние посетихме много държави членки, обсъдихме нещата на място с основните фактори. Това се прави от други коми... комисари. Така се набелязват предизвикателствата, най-значимите реформи, които имат отношение към инвестициите. Препоръките ни се правят в по-особен социално-политически контекст текст. Има възстановяване на економиката в Европа, но продължават рисковете, спада безработицата, но въпреки това остава висока в някои държави. И особено безпокойство буди младежката безработица и дългосрочната безработица. Беше постигнат напредък, но недостатъчен. Е има високи нива на публичен и частен дълг, който се отразява на растежа в много държави. Също времено има и някои фактори, които са в подкрепа на възстановяването. Паричната политика продължава да се прилага. Има нисък лихвен процент, е, нисък обменен процент на еврото все още. Цените на петрола и стоките остават ниски, което е положително за Европейския съюз, който е вносител на енергоисточници. Ние искаме реформите да се реализират бързо. Много от тях са изостанали. Но в някои случаи се струва, че се губи инерцията държавите като цяло са постигнали ограничен или слаб напредък през последната година, след последните препоръки по страни, които бяха издадени. Все още има нисък растеж, има дългосрочни предизвикателства за социалното осигуряване, има също и структурни недостатъци, които не допускат подобряване на производителността и растеж. Освен това, трябва да разберем благоприятните економически условия, че те не могат да траят веднъж за винаги и че стигат до своя край. Когато растежът се подкрепя от времени фактори, ние трябва да използваме разумно този период, за да се справим с структурните слабости на економиката. Да се подкрепят държавите за реализиране на реформите, комисията предприе един проактивен подход да насърчи по-добро общо разбиране на предизвикателствата и да се намери отговор на тях. Ние имаме предложени насоки в това отношение. Също да се осъществят някои реформи, които са от технически по-сложен характер, свързани с по-високи бюджетни разходи и прочие, изискват по-силен капацитет. Създали сме служба за подкрепа на структурните реформи и отделен инструмент за цялостна подкрепа на програмите за структурни реформи. Надявам се, че Европейския парламент ще може да подкрепи тази програма. И в заключение, структурните фондове на Съюза също подкрепят държавите членки в усилията им за осъществяване на реформи, както и прилагането на практика на направените препоръки. Сега искам да се спре на някои от конкретните препоръки по страни. Беше създадена среда, която да насърчи инвестициите. Насоките, което се предоставя, е насочен към примахване на пречките пред инвестициите, както ниска инефективност на публичната администрация, неефективна съдебна система или пък слабости в бизнес средата. Освен това, целта е да се укрепят банковите системи, да се подобрят също пазарите на стоки и услуги, с акцент върху политики, които позволяват безработните бързо да намерят отново място на пазара на труда, да се постигне по-голяма стабилност в трудовите отношения, да се насърчи обучението през целия живот и изобщо обучението, като се осигурят необходимите ресурси и се гарантира тяхната финансова и социална устойчивост. Но а, комисари Тайсен ще се спе по-подробно на тези въпроси. На следващо място отговорна фискална политика означава спазване на общата ни рамка, в рам... предвидена в Пакта за стабилност и растеж. Да се насърчи растежа и подобряване на ефикасността. Трябва да продължим борбата срещу избягването на данъците и укриването на данъци. В рамките на Европейския семестър комисията направи предложения и във връзка с прекомерния дефицит. Съветът а, извади от програмата за прекомерен дефицит три държави, тъй като техните проценти на дефицит бяха намалени под изискуемите 3%. В случая с Италия ще се предоставя и допълнителна информация по бюджета за 2013. Португалия и Испания не коригират прекомерния си дефицит в съответствие с препоръките на съвета, съгласно процедурата за прекомерен дефицит. Ние предлагаме фискални препоръки в рамките на европейския семестър за Португалия и Испания. Ще се върнем към ситуацията в тези две държави в началото на месец юли. И така, уважаеми депутати, благодаря ви много за вниманието. Надявам се сега, че комисарият Тайсън ще ви предостави повече информация за социалните аспекти. Председателят, благодаря ви. Давам думата на комисаря Тайсън. Благодаря. Дами и господа, светът се променя цифровата революция ни дава много възможности, но също така сме ни изправи и пред много предизвикателства. Промените означават несигурност, чувство на загуба. Много хора се чудят какво ги очаква. Затова е важно да продължим нашите реформи, имайки предвид живота на хората и възможностите за тяхното бъдеще. Като резултат от тази годишните ни усилия, ние се съсредоточихме върху гъвкавостта и сигурността. Това е ясното послание, което изпращаме в настоящия контекст. Реформите произведоха начални положителни резултати, пазарът се възстановява, намалява безработицата, но много все още неща трябва да се направят. Все още имаме 21 милиона хора, които са, не, не, които са безработни. И имаме повече от 4 милиона млади хора, които са безработни. Високо е нивото и на бедността. Имаше промени в трудовия пазар, реформи в трудовия пазар, но все още има нужда да се подобри да се подобри обстановката за бизнеса, да се укрепят усилията на жените да намерят работа. В нашите препоръки ние окоръжаваме държавите членки, например Финландия, Румъния, Словакия, да интегрират по-добре определени слоеве от обществото да предприемат съответните социални мерки, да увеличат заедостта. Това е социална и економически приоритет. Държавите членки трябва да увеличат Участието на жените в работния пазар, в трудовия пазар, особено Ирландия, трябва да се съсредоточи в тази област. Словакия също. Да се увеличи с заетостта. Франция и Германия трябва да намалят разликите в данъчното облагане. Трябва да се намали социалното изключване, като Италия и България, например. Те трябва да положат повече усилия за укрепване на социалната мрежа. Укрепване на образованието и на уменията. Това е също приоритет. Трябва да инвестираме в обучението, в образованието. Това ще ни помогне да дадем на безработните да намерят работа и съответно пазара да намери квалифицирани сили. Що се отнася до бежанците, няма специални препоръки за държавите членки. Основните страни, в които, към които се отправят бежанците, положиха много усилия за приемането на бежанците. Рано е да се оценят техните мерки. Общите препоръки са по-добра интеграция на хората с мигрантски происход. Дневния ред за уменията подобряване на прозрачността по отношение на квалификациите на хора от трети страни. Уважаеми депутати, всички тези е, реформи зависят от силен социален диалог. Социалните партньори трябва да участват на национално и европейско равнище в този диалог. Има препоръки, които се насочват към въвличането на социалните партньори в реформата на трудовия пазар, на укрепването на социалните механизми и укрепването на квалификациите. Държавите членки трябва да използват по-добре структурните форми за своите реформи. Господин председател, дами и господа, за да успеем, трябва ни ангажимента на всички заинтересовани страни, включително и на Европейския парламент. Приветствам вашия конструктивен подход – с интерес очаквам вашите доклади. Вие сте видели, че тази годишните препоръки се съсредоточават главно върху социални и трудови въпроси. Социалните аспекти трябва да бъдат по-добре отразени в политиките на Съюза. Нашата цел е да създадем една социална Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Нашите гости трябва да си тръгнат на време, затова трябва да побързаме. Ще помоля всички колеги да спазват времето за изказване. Ще имаме пет кръга на въпроси и отговори. Осквок ще продължи с модерацията след малко. И така по принцип ще имаме възможност за въпроси и отговори, като комисията ще има 10 минути за отговор. Алфред Зант за 3 минути. След това докладчикът на Емпел София Хабиера също за 3 минути. Алфред. Благодаря. Говорихме за семестъра, който бе приложен през 2015 година. Това беше добра инициатива. В този контекст имам три въпроса. Най-напред инвестициите – макроинвестициите и дългосрочните инвестиции. Те се сблъскаха с липса на фискална консолидация и големи разходи. Може би трябва да се съсредоточим върху макроекономически инвестиции. Тук се намесва въпроса за публичната администрация, която обезкуражава частните инвестиции. Имаме структурните инвестиции, фондове и ЕФСИ. Въпреки това се вижда необходимост от допълнителни инвестиции на пазара. Въпросът е как може да се поощри инвестиционната дейност. Въпросът ми е, смятате ли, че са необходими допълнителни политики за окоръжаване на инвестициите? На следващо място. Социалния аспект. Вижте се, че социалните аспекти и аспектите на заетостта продължават да са важни и за сегашния отчетен период. Вие казахте, препоръките са инвестиции в обучението и образованието. Трагедията обаче на социалния фронт е, че целите не се постигат. Комисията казва, че за 2020 година се очаква намаляване всъщност на целите. Третият ми въпрос е свързан с препоръките към управленческата ни структура. процента за 2011 година и 12% за 2012 година са процента на изпълнение на целите. Очакват се изпълнение на целите до 2012 година за 30%. Според мен, проблем за ниското изпълнение не включването на парламентите, на националните парламенти. Моят въпрос е, може ли националните парламенти да станат част от процеса за изпълнение? София. Благодаря, господин председател, дами и господа, колеги. В Европейския съюз има все още редица дисбаланси. И това доказват и конкретните препоръки страна по страна. Значи необходима е именно нова стратегия за повече инвестиции, повече структурни реформи, дана фискалния и бюджетна отговорност. Няма съмнение, че без балансирана устойчива економика не може да има социална справедливост и защита на интересите на граждани. Защото в противен случай ще заложим на карта бъдещето на младото поколение. Необходим ни е устойчив пазар и економика. Преживяхме редица шокове, гръцката криза, миграцията, тероризмът, банковата криза. Кризите, които се предизвикват от економическата и финансова криза. Не може, трудно може да се разбере, че могат да се прилагат санкции към а, а, страни, които а, провеждат реформи, полагат огромни усилия за балансиране на а, а, своите финанси. Например, Португалия. Но големи усилия бяха направени за преодоляване а, на дефицита и а, постигане на необходимите показатели. Тоест, трябва ли да се съгласим, че плановете за растеж не са в съответствие с някои мерки за санкции и austeritet. Санкциите, които причиняват дефицита, фактически се координирани с Европейската комисия. По този начин Европа се разпокъсва и това противоречи на принципа на солидарност. Първо искам да попитам Комисията смята ли да прилага санкции към страните членки, независимо дали това решение ще бъде отложено за юли. Второ, ако се отложи прилагането на подобни санкции, дали това отлагане ще бъде за една цяла година? И трето, отлагането на санкциите с една година ще стигне до 2017 година, но какви критерии ще бъдат използвани за подобно отлагане? И последно, господин председател, говорим за препоръките. Екофин ще обсъжда тези въпроси през е, юли, а парламента ще гласува по тези въпроси през октомври, така че целият е, програма на Европейския семестър трябва да бъде променена, за да бъде по-демократична. И Комисията по заедостта, според мен, трябва да изготви доклад по собствена инициатива, а не само да приема становище. Благодаря, председателят. Колеги, ще ви помоля наистина да се придържате в рамките на определеното време, иначе последните няма да имат възможност да зададат въпросите си. А, сега за отговори давам на думата на комисара Домбровскис. Благодаря, господин председател. По първият въпрос за усъвършенството на европейския семестър и пречките пред инвестициите. Наистина, тази година обърнахме специално внимание на конкретните препоръки по страни, включително пречките пред инвестициите, бизнес средата и ефективността на администрациите, трудности в инфраструктурата и прочее, по въпросите за новите предложения за Аз прилагаме в момента Европейският инвестиционен план, съгласно проектите, които са одобрени вече това е може да се използват 100 милиарда евро публични и частни инвестиции за тази цел. Това, това показва, че инвестиционният план за Европа, който цели е, да привлече най-малко 3 милиарда допълнителни инвестиции, е, се развива добре. До тук добре. Какво от тук нататък? Има ли възможност за по-нататъчно стимулиране на инвестициите чрез допълнителни инструменти, инструменти или чрез удължаване на срока на действие на Европейският инвестиционен план? Това са въпроси, които в момента комисията обсъжда. И ще ви запозная с резултатите от тази оценка. Във всички случаи приоритетът, е, стимулирането на инвестициите продължава да бъде приоритет. Сега, за прилагането на е, конкретните препоръки по страни. Проблемът, е, напредъкът на изпълнението на тези препоръки е от слаб до среден и необходими са по-нататъчни усилия за изпълняване на препоръките. А, но трябва да напомня, че става дума за препоръки, не за заповед или разпореждания. Но, така че, по-доброто прилагане на това, което е препоръчено, трябва да става по пътя на по-нататъчни контакти с на заинтересованите страни социалните партньори и всички останали в страните членки, за да може те по-добре да разберат за какво става дума, какви са проблемите и как страните членки могат да ги решават. Споменах също така инструментите за подкрепа и помощ на европейските страни по отношение на провеждане на структурни реформи, оказване на техническа помощ, също така и предложения за програми за помощ за структурните реформи, укрепване на ролята на националните парламенти и също е един от приоритетите на комисията. Сега, по въпросите свързани с прилагането на пакта за стабилност и растеж и е, потенциалните санкции по ПСР. Е, когато е, съгласно член 126 от договора, процедура за извънреден бюджетен дефицит по отношение на Португалия и Испания. Въпросът беше отложен до края на юни. Няма планове да отлагаме по-нататък. Ние не можем сега, разбира се, да гадаем какво ще бъде решението на комисията в началото на юни, юли, но като а, пазител на договорите, задължение на комисията е да следи за изпълнението на изискванията на пакта. когато се установи е, прекомерен бюджетен дефицит е, и съвета установи липса на съответни коригиращи действия, е възможно да бъдат предприяти по-нататъчни стъпки. Ценим високо усилията за провеждане на реформи, както в Португалия, така в Испания, които ще дадат възможност на тези страни да се върнат да възстановят економическия си растеж. Комисията се стреми да помага на всички страни да възстановят економическото си финансово положение чрез създаване на положителна економическа среда. Комисията трябва да вземе предвид сегашното положение при решаване на това какви следващи стъпки да предприеме. Благодаря. Комисар Тайсън, имате думата. Благодаря, госпожа председател. господин председател. Ще го отговоря на холандски, ако ми разрешите. Бедността и нейното преодоляване е една от целите на стратегия 2020 и знаем от сега, че няма да постигнем тази цел. Ще запазим бедността на сегашното равнище, но няма да може да, тя да бъде намалена. Но това остава наш приоритет. Ако сега погледнем конкретните препоръки по страни, в зависимост от тяхната специфика. Почти половината страни членки получиха препоръки, които биха спомогнали за намаляване на бедността. трудно е да се сравняват нивата на бедността, тъй като явлението има много страни. Но ако погледнем препоръките за тази година, как се опитваме да намалим бедността? Нашите препоръки настоява, че е необходима по-нататъчна работа за повишаване на ефективността на помощите за безработица и онези, които, на които те се отпускат, да бъдат обхванати по-широк кръг от получатели. Защото е възможно за много от тези, които получават по-достатъчен помощ, да си намерят работа. А също така трябва да кажа нещо за децата. Ако искаме да избегнем порочния кръг на бедността, трябва да обърнем специално внимание на децата и нашите препоръки прекоръпват по-добър достъп до а, детски заведения по-добри грижи за децата, а също така и по-добро образование за децата от най-ранна възраст. също много важен въпрос е за дългосрочно безработните. този проблем е свързан с бедността. И затова препоръчваме въвеждането на минимална заплата като инструмент за борба с бедността. За онея, които работят и все пак са бедни, може да се помогне на тях чрез структурни реформи. Говорим също така и за данъчното облагане и как то тежи върху плешите на работниците, като намалява разполагаемия доход на домакинствата. Това е друг начин да се борим с бедността. Обръщаме също внимание на уменията и квалификациите чрез нашата програма за а, тази цел. Тоест, а, е, редица препоръки имат за цел именно преодоляване на бед, бед, бедността. Знаем, че изоста, знам, че изоставаме. Изоставаме в тази работа. Но необходимо е страните членките проведат решителни структурни реформи, ако искаме да успеем в, в, да изпълним задачите, които сме си поставили. Благодаря, комисар Тайсън. Сега четир, на четирима души давам думата за по минута и половина. Най-напред Дариус Хозати от НП. Благодаря. Благодаря. Първи ми въпрос е към заместния председателя Домбровски. С добре дошъл на нашата среща. Една от слабостите на сегашното съживяване на економиката в Европейския съюз и ниската продуктивност. Растежът е, е половината от това, което беше преди 2008 и по-малко от една трета от през това, което беше през 80-те, 90-те години. Тоест има много слаб растеж. Е, как го обяснява това комисията? Как обяснява този слаб, това слабо покачване на продуктивността? И какво смята да предприеме за коригиране на ситуацията? Втори ми въпрос е към комисаря Тайсън. Тази година европейския семестър е а, с акцент върху социалната политика, заетостта, включат ли са допълнителни три показатели за заетостта. Така се е, разширява анализа, той става по-цялостен. Как се отразява този фактор в е, конкретните препоръки по страни? Какви конкретни препоръки са направени към държавите членки за подобряване на ситуацията по създаването на нови работни места и по-конкретно е, как оценявате законодателството за защита на работещите. Следващият оратор е Мария, Мария Жуал. Да, благодаря, че ми отстъпихте 5 секунди от предишния оратор. Високо оценя факта, че през този европейски семестър забелязваме че след силния призив от Европейския парламент по-добре се отчитат социалните аспекти. От наша гледна точка обаче това все още не е достатъчно, тъй като ако действително желаем да намалим високата безработица, в частност сред младежите, ако искаме социалните стандарти да бъдат подобрени навсякъде в Европа, ако искаме да се справим с социалното неравенство, тогава ни е необходима по-амбициозна стратегия, като започнем от начина по който определяме целите. Целите трябва да са свързани с безработицата, социалното неравенство, социалните стандарти. На следващо място как се формират реформите. Те трябва да бъдат така замислени, че да целят решаване на социалните проблеми. Трябва да има социални инвестиции. На четвърто място, базата за фискална консолидация не трябва да води до задълбочаване на социалното неравенство и намаляване на вътрешното търсене. И на последно място трябва да се намалят макроекономическите дисбаланси. Европейския парламент беше изключително ясен, че всички държави трябва да положат усилия. По-слабо развитите държави не трябва непрекъснато да са подложени на а, оценки, те трябва да имат възможности да инвестират. По-развитите държави трябва също да могат да разширят вътрешното търсене. Но тази стратегия не може да се реализира без да бъде завършен економическия паричен съюз. Благодаря, Мария. Следващият е, оратор от ЕКОН е, е Йоахим Ставати. Той е също и следващият оратор от името на Емпл, така че имате 3 минути общо. Често казваме, искаме растеж, трябват ни инвестиции – Имаме прекалено голяма, вис... Е, прекалено висока безработица. Трябва още много да се направи. Юнкер каза, трябва да сме честни. Ето, например, Гърция. Гърция е на прага на пропаста. Еврогрупата и налага политика на економии. Преди 4 години бе казано, че гръцката економика не е конкурентоспособна и ако се дават пари на гърците, не се помага на никого. А не става дума само за Гърция, става дума за сплутеността на еврозоната. Защото е много опасно, ако Гърция напусне еврозоната и други ще е напуснат. Какво може да се, как може да се помогне на Гърция? Трябва да се промени валутния курс. На следващо място трябва да се обрастят дълговете на Гърция и има нужда от истинска, истинско финансиране. Гърция има нужда от нов бизнес модел, а именно гърците да не напускат страната си, а да могат да работят и живеят в нея. На следващо място – трудовият пазар. Финансовият министр в Италия каза, ако изключим валутния курс, тогава трябва да имаме баланс чрез трудовия пазар. Това е много трудно. Ще сравня с Португалия и Швейцария. Швейцарците имат много завишаване на валутата си чрез еврото. Какво направиха? Те увеличиха производителността си и станаха конкурентоспособни. Това е това беше едно противодействие. В Португалия какво се случи? Производителността в Португалия намаля. Конкурентоспособността на Португалия намаля. В същото време Португалия се опитва да завиши стоеността на валутата си. Еми, как в една такава ситуация може да създадем заетост и растеж? First. Отново към комисията, първо на заместник-председателя Домбровски. Давам думата. Благодаря. Първо по въпроса за слабото покачване на производителността. Това е също и причина за ниски економически растеж. Има няколко фактора, които могат да се споменат, един от които е вече обсъждан от нас. Става дума за липсата на инвестиции, като по този начин се намалява бъдещия потенциал за растеж и също времено се намалява по този начин и темпа на растеж. На второ място има проучвания на ОСР, например, относно ефикасността на пазара, които посочват, че има значителна разлика в производителността между дружествата. Има фирми с ниска производителност, които остават на пазара, което намалява като цяло и възможностите за покачване на производителността. Но ако искаме да имаме силен економически растеж, ако искаме да постигнем високо благоденствие, необходимо е да имаме високи нива на производителност и конкурентоспособност. Това е логиката, която следва комисията, когато прави препоръки за създаването на национални съвети за конкурентоспособност, именно за да могат да следят тези развития и да консултират по тези въпроси правителството. Водят се все още преговори в рамките на съвета. Надяваме се, че на Екофин този месец, че може да се постигне споразумение по въпроса. На следващо място за по-доброто интегриране на социалните съображения в економическия семестър. Благодаря за това, че признавате свършената до сега работа. Тази работа продължава, но Мариан ще каже нещо повече по въпроса. Следващия въпрос беше за фискалната отговорност. Споменахте и фискалната консолидация. Трябва да подчертаем, че ние не сме в позиция на цялостна фискална консолидация. Точно обратното, аз казах, е, че като цяло финансовата позиция на европейска е, на еврозоната е леко експазионистка. Има структурен бюджетен дефицит, е, който отчита економическият синкъл, но виждаме вече известно покачване относно завършването на економическия паричен съюз. Беше постигнат известен напредък, е, има и пътна карта по изпълнението, поне на първия етап от е, доклада на петимата председатели, има широки консултации за подготовката и на втория етап въпросите, които се отнасяха до ситуацията в Гърция. Както по отношение на Гърция, искам да кажа, че ние ще финализираме първия преглед и ще я продължим с отпускането на следващия транш. Трябва също да подчертая, че поредицата от реформи, които бяха предприяти през последните години също допринесоха за възстановяване на конкурентоспособността на гръцката економика. И Гърция възстановява финансовата си стабилност и можем да очакваме, че Гърция ще премине към етап на економически растеж. 27 от общо 28-те държави членки реализират економически растеж. Прогнозата ни е, че Гърция също ще поднови економическия си растеж през настоящата година. По въпроса на развитието на валутния курс. Да, когато сте в еврозоната, не можете да използвате обесценяване на национална валута като възможност за провеждане на парична политика. Това е известно ограничение. Затова трябва внимателно да се следи конкурентоспособността на държавите от еврозоната, да не се позволи натрупването на дисбаланси. И всички дисбаланси да се решават своевременно. Това е предвидено в процедурата ни за макроекономическите дисбаланси, както и за създаването на национални съвети по конкурентоспособност. Сега ще предам председателският е, пост на моят колега от Емпл. Сега давам думата на комисаря Тайсън. Благодаря. По въпроса на господин Русати за това, за социалните показатели, ние ги използваме в докладите по страни. Целта е да се отрази точно ситуацията в държавите членки – и те се отразяват косвено и в конкретните препоръки по страни, особено по отношение на младежката безработица, дългосрочната безработица. Имаме конкретни препоръки. Препоръките по активните политики на пазара на труда Имаме такива към половината държави членки и подчертаваме необходимостта да се съчетава социалната закрила с активирането на хората, които имат право на социална защита. По безработицата сред младежите имаме някои препоръки за страни, може би по-малко отколкото очакваните, но имаме младежката гаранция, инициативата за младежка заетост и продължаваме да обмисляме как можем по най-добрия начин да продължим напред. Същото въжи и за хората, които са дългосрочно безработни. Ние имаме стратегия, имаме препоръки в тази област, имаме конкретни препоръки. за някои държави членки. Относно заетостта, и договорите, трудовите договори. Имаме препоръки за дуалността на пазара на труда, за преминаването от атипични договори към постоянни договори, както и препоръки към определени държави членки да обмислят конкретни видове договори, тъй като има а, развитие, не само използване на атипични договори, а няколко договора, например, хората, които са самозаети. Това също е предвидено на въпроса на госпожа Родригес за неравенството. Ние вярваме в триъгълника на фискална отговорност, структурни реформи, инвестиции най-вече, всички видове инвестиции – подобряване на производителността и подобряване на благосъстоянието. Всичко това е, отнема време, не може да стане за една нощ. Структурните реформи могат да допринесат за подобряване на ситуацията. Както каза току-що Валдис, при задълбочаването на економическия и паричен съюз целта е да се постигне по-голямо сближаване, тъй като това е необходимо, за да има стабилност на паричния съюз, ние, освен това, споменахме ясно, както каза и Жан-Клон Юнкер, че искаме сближаване и в социалната сфера, да има сближаване на по-високо ниво. Така че нека да работим съвместно за постигането на тази цел в бъдеще. Благодаря за това, че Колегата председателства първата част. Ще дам думата сега на Нил Торвалдс за една минута и половина. Благодаря, уважаеми комисари, че сте тук. Мисля, че има догматична религиозно вярване в а, а, въпросите, които тук обсъждаме. Има редица проучвания, показват, а, че това е така показва, че сближаването всъщност не се реализира. Тези, които имат добра памет, ще си спомнят, че Грегор Менделс имаше проучване, което заслужава внимание. Ние продължаваме да вярваме в сближаването, мисля, че трябва да преосмислим нещата. Следващият оратор за минута и половина. Аз ли съм? Не. Благодаря. Разполагам с малко време. Говорим за управление. но не можем да говорим за него само преди избори. Трябва да имаме ясни правила, които да се прилагат. Вижте каква е структурата на управлението в страните, които наблюдавате. Има страни, които достигат нива на неуправляемост и това включва и моята собствена страна. На второ място има по-малко препоръки, отколкото миналата година в областта на заетостта сред младежите. Знае, че този въпрос е постигнал известен напредък, но все още съществува. Говорим за гъвкавост и сигурност. Това означава, че когато сте безработен, обществото ще се погрижи за вас. А това струва скъпо на държавата. Има нещо, което липсва в сферата на заетостта. Може би защото нямаме общ език или а, защото трябва хората да се местят. Има различни показатели, които отчитат а, неравенството. А това води до увеличаване на процента на безработица. Госпожа Матиас има думата. Благодаря. Въпросът ми е към комисаря Домбровски. Ще бъда съвсем кратка. Аз не считам, че той отговори въпро... на въпроса за санкциите. И аз отново се връщам именно към този въпрос. Комисията показва една положителна економическа атмосфера, но ние вие не отговаряте конкретно на въпросите, блафирате. Считате ли изобщо за възможно комисията да се държи по по-различен начин по отношение на държава с прекомерен дефицит? Ще приеме ли, че могат да се налагат такива санкции на Португалия и Испания, но не и на Франция и на Белгия? Аз не намирам обяснение. Или комисията има любими правителства или партии в управлението, или пък Европейската комисия отчита економическата тежест на държавите. Когато говорим за тази положителна стопанска среда, всичко това няма особен смисъл. Така че моля ви да отговорите на въпроса, господин комисар, за санкциите. Това е правен и политически проблем, който може да подкопае европейския проект. Господин Лопес има думата. Благодаря, госпожо председател. Има економическо управление на две скорости в Европа. Налагат се строги мерки на страни, например като Португалия, на засяга се суверенитета на държавите, изискват се реформи, прилагането на определени политики, има намеса от страна на тройката, има милиони хора, които са бедни, има намаляване на заплатите, засягане на правата на работниците, има също урязване на средствата за образование, здравеопазване, До кога ще продължи комисията да настоява за провеждането на същите коми... политики и да отправя такива препоръки към страни, които се оказват невъзможни за изпълнение? Например, в Португалия дефицитът е определен от тройката. Има увеличаване на публичния дефицит. Държавите са оставени на произвола на съдбата в ръцете на техните кредитори. Плащат огромни суми като лихви ежегодно, което ги задушава. Комисията ще допусне ли предоговаряне на суверенния дълг при разумни лихвени проценти? Благодаря. Давам думата на комисаря Домбровски за отговор. На първият въпрос за конверцията, за сближаването. Това е нещо, което се случва, то продължава, но след кризата имаме забавене. Приоритет ни е да продължим този процес на сближаване, сближаване между държавите членки, но също така и в тях т.е. намаляване на неравнопоставеността при заплащането. За тази цел комисията прилага повече подхода за бенчмаркинга, за индикаторите, за по-добрите практики, за постигане именно на целта на сближаването. On, uh, uh, uh, governance on fuel. По отношение на младежката безработица излязохме с определени препоръки и ключовата дума тук е Flex Security. Ние предлагаме по-фокусирани препоръки. ако всичко естествено е приоритет, то в крайна сметка нямаме приоритети. Така че ние много внимателно трябва да изберем нашите препоръки, но давайки повече тежест на нашите приоритети, а именно на социалните приоритети, ние ясно показваме какъв е приоритета, а именно младежка безработица и социално равноправие. Ние сме предприели инициативата за младежката гаранция и младежката безработица. На следващо място прилагането на пакта за стабилност и растеж. Комисията трябва да приложи този пакт. Това е нейно задължение. Решението на комисията е да се върне към към въпроса за Португалия и Испания по смисъла на член 126 от договора, но за момента не мога да кажа какво ще е решението на комисията, то ще бъде взето през юли. Имаше въпрос за Франция и Португалия. Дали има равно третиране към всички държави членки? Това е сериозен въпрос, така е. Комисията прилага пакта за стабилност по един начин, основан на доказателства. По отношение на Франция – Франция трябва да коригира свръхдефицита си следващата, си, следващата година, т.е. той трябва да стане под 3%. Комисията наблюдава развитието и наблюдава бюджета на Франция, как се развива той по отношение на Белгия. Белгия няма свръхдефицит. Комисар Тайсън, ще бъда кратка. Ще говоря за младежката безработица. Виждаме подобрение. Ако сравним април 2015, април 2016 година, имаме по-малко млади безработни хора с 25 000. Тоест това е хубаво. Но все пак над 4 милиона млади хора са безработни все още. Затова ще продължим с, младежката, с инициативата за младежката безработица. Ние нямаме, не сме забравили младежката безработица – това все още е наш приоритет. Когато имате 4 милиона млади хора, които търсят работа, то ние знаем, че това са 4 милиона драми на млади хора. Те не могат да започнат своя живот. Трябва да ги подкрепим. Какво ще направим? Ще видим какви резултати е произвела до момента младежката гаранция. Виждаме, че има проекти. Ще ги анализираме и ще видим какво трябва да променим. Дали ще ни трябват повече пари? Но за момента ясно е, не сме там, където искаме да бъдем. Търсим, ремон... Търсим реформи. Има подобрение на публичните служби в много държави членки работим с бизнеса за създаване на стажове и подобни практикантски места. Работим с местните правителства. Но естествено трябват ни инициативи и от страна на бизнеса. И ние се опитваме да създадем тези партньорства. Да, трябва много да се направи, ние го разбираме. Ернест Уртасон, 1 minute and 30 seconds. Floor is yours. Thank you. Uh, my question is for Vice President Dombrovskis. Въпрос към комисар Домбровски за испанския бюджет. Във вашата препоръка от 9 март за коригирането на дефицита. Пета точка. Вие казвате там, че реформата на облагането на доходите на физическите лица се бави. Как, моят въпрос, как сте, как сте изчислили този факт? На второ място, за, за свръхдефицита. А, Комисарят каза, че Испания би могла да намалява по-нататък данъците. Какво точно имате предвид? Татьяна Станока. Благодаря. Моят въпрос е свързан с социалните, социалните и економически препоръки. Комисар Домбровскис вие казахте, че изготвяйки тези препоръки, вие сте се съсредоточили върху социалните и економически аспекти. Имате инструменти да измерите до каква степен се прилагат економическите препоръки, но няма механизъм съизмерване на препоръките в областта на трудовия пазар на заетостта. Това е въпрос към комисар Тай... Тайсън. Имате ли предложение за това как да проверите прилагането на социалните препоръки? Още един въпрос. Какво ще се направи, когато има конфликт между социалните и економическите препоръки? Господин Домбровски, вие в Латвия въведохте мерки за економии и вие знаете, че тези мерки засягат най-зле защитените слоеве на обществото. Марко Вали. Благодаря. Ще говоря за следното. Позицията на комисията е ясна, доста е ясна. Говори се за економите. Са недемократичните реформи, като във Франция и други страни. Добре. Гражданите имат право да се защитят. Говори се за частните инвестиции, като в Гърция и Италия, но такива страни в такива страни има много спекулация. И комисията отваря вратите за подобни спекулации и в други страни. Могат в Гърция, например, може да се облага дълга с лихви. Това е бъдещето, което вие създавате за Европа. Ми честито! Европа не се развива както очакваме. Еврото е обща валута за 19 страни и има огромни дисбаланси. Включително и факта, че в Германия има 20 милион, 200 милиона евро излишък, които пари биха могли да бъдат инвестирани в бедни области на Европа, но вместо това вие говорите за фискалния капацитет, за заплащане, за е, реформите ми. Поздравления! Вие ми обещахте 3 минути. Може би говоря неща, които не искате да чуете. Аз имам три минути на разположение. Защо да нямам три минути? Европа на свободата и пряката демокрация е политическа група като всички останали. Доминик Матан. Мерси. Благодаря. Слушах ви много внимателно, но трябва да, да се върнем към един проблем. не съм чул до сега да говорите за създаването на местни мощности. Смятате, че глобализацията е нещо, което е универсално. Движение на работната ръка, директивата за командированите услуги и така нататък, конкуренция и прочее, всичко това – говориме за конкуренцията между изтока и запада, което води до безработица. В рамките на минута и половина имам два въпроса да задам на всеки от вас двамата. Първо при тези условия и защо продължавате преговорите с Съединените щати за трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение, като се има предвид, че щатите ще убият европейското производство. И второ, при тези условия, след като имаме 25 милиона безработни и 4 милиона млади, продължавате да приемате политически и економически мигранти. Като се има предвид, че някои ги разглеждат като източник на приходи. Сега ще дам думата на господин Домбровски. Още... Uh, okay, uh, thank you. So on uh, the first question on Spain's budget. За бюджета на Испания и за реформите за облагане на личните доходи. Каква е нашата оценка? И намаляване на бюджета на Испания – Въпросът и за компенсаторните мерки. Ще ви дадем техническите оценки. Въпросът за възможността за реагиране. Както знаете, комисията предложи на Испания да намали дефицита си тази година. До година с 2,5%, тази година с по-малко. И това е нормална, нормално решение в подобна ситуация. Испания приоритизира своите цели в фискалната политика – Испания може да реши да намали облагането на личните доходи, това е възможно. Ние не, няма да анализираме точно съставянето на бюджета. Ние просто искаме да. Нашата идея е да посъветваме а, държавите членки да насочат фокуса при облагането върху подохододоносни дейности. Сега за баланса между финансовите, економическите и социални аспекти. Ние вземаме предвид все повече социалните аспекти, аспектите на трудовото право, на, на трудовия пазар. Това беше и случаят в Латвия. В Латвия имахме много трудна програма за адаптиране и заедно с тази програма обаче ние въведохме допълнителна социална мрежа – на въпроса с економиите. В момента еврозоната постепенно бележи ръст. Знаем, че ситуацията не е равна във всички, не е еднаква в държавите членки. Излишъкът на Германия. Да, ние сме казали на Германия, че трябва да стимулира инвестициите и търсенето в економиката си. За свободата на движение на стоки, услуги, капитал и хора. Това е една от четирите свободи. И тя е основата на вътрешния пазар. Желанието на комисията е да защити тази свобода и другите три свободи и да преодолее, евентуални злоупотреби. По отношение на ТИТИП, да, ние продължаваме преговорите. Това е един от нашите приоритети. Имаме видими предимства и за двете страни с беженската криза. Това е сложен въпрос. Отговорност на Европейския съюз е да помага на хора в нужда от международна защита, но трябва да направим разлика между економическите мигранти и бежанците. Трябва да укрепим външните си граници. Това всичко е част от нашата работа. Благодаря. Thank you, Commissioner Tyson. Благодаря, комисар Тайсън. Съвсем, съвсем набързо, защото мисля, че вече беше отговорено на повечето въпроси, само за да отговоря на приемането на бежанците. Защо ги приемаме и защо се организираме в Европа? Защото има нещо, което се нарича морал, което се нарича съвест. И ние имаме правно задължение, на също така и морално задължение да приемем онези, които имат нужда от защита, за да спасим живота им. И смятам, че като имаме предвид 507 милиона жители, можем да приемем неколцина, които имат нужда от помощ. Мисля, че както и много други в света, ние трябва да поемем своята отговорност и да поемем част от тези хора, които са истински бежанци. Това е не само което трябва да бъде направено, тъй като сме задължени по силата на международни е, споразумения, но и поради това, че става дума за хора, които имат нужда от помощ. Щях да кажа и нещо за тетип, е, но вече а, е, беше отговорено. А, така че ще спра до тук, госпожо председател, за да има възможност за още въпроси. Благодаря, госпожа председател. В липсата на господин Московиси ще задам въпрос на господин Добровски. Вие правите конкретни препоръки за Франция. А като имате предвид, имате ли предвид нашата специфична данъчна система? А и нашата данъчна система не насърчава економическия растеж също така отхвърляте нашата, нашият об данъчен кодекс. Предлагате да се премахне ДДС, а също така и оне, които са освободени от данъци. Но това е точно обратното на това, което трябва да се направи, за да се разшири данъчната основка. основа. Какво искате да се направи? данъчната система е последната крепост на националния суверенитет. Има данъци, които са е, абсолютно неефикасни. И Европейската комисия иска да наложи данъци, които са абсолютно чужди на нашата страна. Да се наместо да се борим срещу многонационалните компании като Google, които а, не плащат данъците, които дължат. А това е именно задължението на комисията. В резюме, господин Домбровски, имате ли намерение да а, се борите за данъчен съюз? Благодаря. Още от сутринта, тук, когато а, чух а, изказването на представителя на Еврогрупата за налагането на фискалните правила, мисля, че се връщаме а, към... Мислих, че е време, когато а, трябва да изоставим един а, а, глупав, едно глупаво споразумение и да го направим по-интелигентно. като погледнем миналата година, само 4% са изпълнени, 44% до някъде, останалите не са изпълнени изобщо. А, смята ли комисията, че сегашният фискални рамки, одобрени само пред няколко години, действат успешно? А, какво е от, значи отговорна политика? Това не е нищо друго, освен абсолютно нещо наложително. А, второ, мисля, че трябва да се намали броя на конкретните поръки към страните. Проверих и видях, че за, едната страна се споменава за а, а, децата, научно-изследователската и развойна дейност и още какво ли не. И трябва да се каже, че по тези препоръки се бележи доста ограничен напредък. Мислите ли да намалите техния брой? Минута и половина имате. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, госпожо комисар, много добре е, че получаваме отговори на нашите въпроси от първа ръка. И мисля, че няма тук някой, който да не е съгласен с това, че Европа трябва да остане или пък да стане първа економическа сила в света, като е най-развито общество. Пожеланията, които бяха формулирани, фигурират в редица документи Имаме е, е, различни служби и различни решения. Въпросът е дали как ще ги изпълняваме. Въпросът е, че някои документи оставят само на книга. Това се отнася и до пактът за растеж и стабилност. Винаги възникват проблеми, когато трябва да изпълняваме поетите ангажименти дали става дума за тактика на, дали става дума за слаби правителства, дали се дължи на нещо, което сме планирали. Същото въжи и за реформата, която трябва да бъде реагиран, реализирана, но всъщност нищо не става. Дума не става от нея. Въпросът е, ако не само моята страна, но и другите страни членки искат да се отнасят по-отговорно към тези препоръки, трябва да намерим рецептата за това какво трябва да се прави, ако препоръките не се изпълняват. Питам, има ли възможност да влияем върху снените членки, за да се отнасят те по-сериозно към изпълнението на реформите? Господин Домбровски, си имате думата. Благодаря, госпожа председател. Първо, по конкретните препоръки страна по страна. По отношение за данъчното облагане и Франция. Да се намалят данъците върху производството и корпоративните данъци, включително и данъците върху потреблението като ДДС. Това са препоръките, които са направени на Франция по, на Франция по отношение на данъчното облагане. А, мисля, че е ясно, че тук не се а, казва дали данъците трябва да бъдат прогресивни или да бъде плосък данък ед, с една единна данъчна ставка. Става дума за препоръки към общата данъчна политика, препоръки, които прави Европейската комисия, като поначало се опитваме данъчната основа да не бъде в тежест на нископлатените, на труда и преди на нископлатения труд, а да се прехвърли към потреблението. А, това са препоръките, които правим на Франция, не някакви специфични препоръки. Второ, попитахте за избягването на данъчно облагане и данъчните измами. Комисията ще излезе, вече е излезла с редица предложения и ще направи и нови предложения. И борбата за данъчните измами и избягването на данъчното облагане е един от нашите приоритети. Сега по въпросите за препоръките и тяхното изпълнение. Наистина комисията е загрижена заради ограниченият или слаб напредък по отношение на изпълнението на конкретните препоръки по страни. И трябва да работим по-близко сътрудничество с страните членки, за да се постигне изпълнение на препоръките. Още един път ще повторя. Това не са разпореждани и затова няма механизми за налагане на тяхното прилагане. Е, има някои връзки, примерно условията във връзка с е, инвестиционните и структурни фондове, които могат да бъдат използвани, за да се ускори прилагането на конкретните препоръки по страни, но нали, комисията няма намерение да въвежда механизъм на санкции за изпълнение на препоръките. Става дума за реформи и препоръки, които са в интерес на самите страни членки. И през едните години ние ще използваме все повече а, подходът а, чрез е, сравнение по еталонни показатели е, и с помощта на това, е, което решаха петимата президенти, подобен подход ще стане все повече правно обвързващ. А сега да кажа нещо по въпроса, още нещо по въпроса за конкретните препоръки по страни. Те много пъти обхващат няколко политически области. Когато говорим обаче за семестъра, това значи, че са необходимо, необходимо да има по-малък брой препоръки, обхващащи по-малък брой области. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка, дали са повече или по-малко на брой препоръките, ще отговоря на господин Нидермайер, че те бяха групирани и по-рано, ще продължат да бъдат групирани и за напред. По въпроса за структурните реформи. Не разчитаме само на докладите, които ни представят страните членки, разчитаме и на реалните данни и за безработицата, и за заетостта, за да разчитаме на реалните цифри. Има показатели, от които може да съдим какви, какъв е напредъка постигнат от страните членки. Разбира се, използваме и тези показатели. Вече споменах използването, без споменато използването на фондовете като макроекономическо условие. А нашата работа ще продължи да бъде така ръководена преди всичко от резултатите. Както знаете, ние се стремим да подкрепяме структурните реформи и това в бъдеще ще помогне за постигане на по-добри резултати. Първанш Берес, имат Берес, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, госпожо комисар, но главно към господин Домбровски се обръщам. Как комисията а, смята да се, да се заеме с проблемите на еврозоната? А, доколко взимате предвид а, това измерение при формулирането на конкретните препоръки? Наред нали, това се интересувам от процедурата за макроекономическите дисбаланс. А, приема ли сериозно тази процедура комисията? Защото това правило, което бе гласувано от парламента, прилага ли се то и как можем да си обясним, че страни, които от много години а, надхвърлят далеко прагът а, или таванът, ако щете, е, определен от тази процедура, не се използват всички законодателни инструменти, е, за да не става това. Просто искам да подчертая, че ако съществуват правила, те трябва да се прилагат. Ще има един нов подход на комисията, който се отнася до всички правила на пакта за стабилност и растеж. Благодаря. Ави Лопес. Благодаря, госпожо председател. Очудвам се, че сме толкова самодоволни по отношение на европейската економика инфлацията е на нула, безработицата стремглаво расте. Фискалните цели, които бяха поставени през последните години, включително необходимата гъвковост доведоха до дефлация всъщност не влизаме ли в трета рецесия за три години? ЕЦБ направи две големи грешки пред предишните две кризи. Това, което прави сега е прекалено малко и прекалено късно. Искам да, да кажа, ако а, ще спестим, економиката няма да расте. ако намалим заплатите, а без други мерки, всички ще плащаме. Работи ли економическата консолидация през последните няколко години? И ако не, какво трябва да се направи? Да се намалят заплатите ли? Испания. Ако искате 9 от всеки трудови договора да бъдат временни, това ли е целта или просто трябва да се намалят е, данъците, за да постигнем поставените цели? Ивана Малетик. Вие вместо нея ли ще говорите? Да, аз е, замесвам е, госпожа Малетич. Имам въпрос към господин Домбровски. Ще го задам на холандски. А, това, което а, господин Дайсенбаум ни каза тази сутрин, ни обърна внимание върху към факта, че Европейската комисия не е в състояние да прилага правилата, свързани с а, а, а, Става дума за един нов пакет. става дума на, на страните членки да участват по-активно в изпълнението на препоръките и а, Питам се обаче, не са ли необходими стимули за страните членки Например, да се свържат структурните реформи с достъпът до еврообликации или до структурните фондове. А, ако комисията не може да прилага тези правила експост, може би са необходими други средства. Т.е. какви, каква комбинация от експост мерки и финансови стимули са необходими? Томас Ман. Благодаря. Имам въпрос към госпожа Тайс. В препоръките към страните вие казвате, че многото бежанци иммигранти води след себе си много последствия. Комисията казва, че разходите в публичния сектор ще се увеличат и че ще има успех за економиките, ако успее интеграцията на бешенците. Аз поделям тези оценки. В парламента също имаше различни становища. Обединихме се около следното. Трябват ни езикови умения, трябва ни интеграция, не бива да има намаляване на минималната заплата. И казахме, че има нужда от повече средства за Европейски социален фонд. Други казваха, че има нужда от друг фонд, но моят аргумент е, че имаме фонд за интеграция и бежанци, над 3 милиарда и не би трябвало да се изпраща погрешен сигнал, ако създаваме нов фонд за беженци, а няма достатъчно средства за социални мерки. Каква е ваша, какво, е, какво е вашето становище? Дали ни трябва отделен фонд? Thank you, Mr. Marias. Благодаря, господин Мариас. Ще говоря на, гърци, на гръцки, господин, госпожо председател. Чух вашите предложения. И се кажа, те са същите рецепти, които вече бяха опитвани и се провалиха. 40% от гръцкото население живее в бедност, милиони и половина безработни. А третата програма предвижда нови данъци. Това значи, че економиката ни се срива напълно. А в а, третата програма се иска бюджетен излишък от 3-3,5%. Нещо, което се взима от реалната економика. Всичко това създава проблеми по функционирането на економиката. И искам да питам, какво ще стане с нашите безработни? Ние сме на първо място по младежка безработица, над 50%. И, и сме рекордьори по безработица. Какво мислите съвсем конкретно да се направи, за да се реши проблема с безработицата в Гърция? Тези млади хора искат работа, искат решение. Нищо конкретно не виждам а, да се прави, което в скоро време ще им даде възможност да се намерят работа. Мерките, които предлагате, означава, че а, може би ще се знаме някакво решение след 15 ти на години, но 15 години е дълъг, прекалено дълъг срок, а, за да обречем на страдания гръцкият народ за толкова дълго. Това е вашата политика за преструктуриране. Втори въпрос ли е, искате да зададете, като въпреки решението на вашата политическа група? Благодаря, госпожо председател. Съжалявам. По-рано мисля, че имаше недоразумение между мен и секретарята. Колегата Беле спомена бюджетният излишък. трябва а, а, да бъдем твърди. Не само за Германия става дума, но и за, и за Франция. Господин Московиси, не знам как, къде се крие. Очевидно, че става дума за правила, които не се изпълняват. Необходими са компенсационни механизми, които да работят. Страните, които имат излишък, трябва да го инвестират в бедните области. Трябва да намерим начин да погледнем още един път валутният, паричният съюз. Защото сега, както са формулирани правилата, ще ни създават само повече проблеми в бъдеще. Благодаря. Сега ще дам думата на заместник председателят господин Домбровски. Имате думата. Благодаря. Първо по въпроса на измерението еврозона. В този цикъл ние обръщаме повече внимание на измерението еврозона. Бяха пред публикувани препоръките за еврозоната, за да могат държавите членки да ги отчетат, когато изготвят своите национални програми за реформи. Също намират отражение в препоръките по страни за страните от еврозоната. Това е промяната в този семестър. Относно макроекономическите дисбаланси и процедурата, която се следва в тази област, аз съм съгласен с казаното от вас, че правилата се приемат, за да бъдат спазвани. По-конкретно сега за страните, по които се провежда процедура за дисбаланси. Имаме отделни категории. Всички страни, които имат макроекономически дисбаланси, са подложени на конкретен мониторинг и на по-конкретни препоръки и допълнителен мониторинг по изпълнението. На следващо място относно състоянието на економиката в еврозоната и в Европейския съюз като цяло. Имаме економическо съживяване, но то е сравнително скромно, само 1,8% е растежа за настоящата година. Економическите ни приоритети и инвестиции, структурни реформи и фискална отговорност целят да се укрепи съживяването на економиката. Относно агресивната фискална консолидация, ние говорим за това, когато имаме експанзионистка позиция, имаме структурни дефицити, такива се наблюдават в еврозоната, по въпроса за верния баланс между стимулите и наказанията и как да се накарат държавите да приемат като свои тези препоръки. Това изисква повече ангажираност с националните правителства, с парламентите, с социалните партньори. в страните, по които се прилага кохезионната политика, да се изпълняват економическите условия, които създават възможност да се използват фондове от Съюза, за да могат да бъдат изпълнени конкретните препоръки за страната. Но изпълнението на тези препоръки ще бъде в центъра на нашето внимание – за настоящата година, както и в следващите цикли. Целта ни е да се подобри ефективността в това отношение. Имаше също въпрос за Гърция. Искам да съм съвсем ясен. Ние обсъждаме европейския семестър, конкретните препоръки по страни. Гърция не е включена в това упражнение, тъй като тя е проблемна страна и не участва в този редовен механизъм за наблюдение. Но за нея има меморандум за разбирателство, в който са изложени условията, които тя трябва да изпълни. Има програма за Гърция, прави се първа оценка на тази програма. Тази програма се изпълнява в срокове и очакваме това да доведе до растеж в Гърция, започвайки още от настоящата година. По отношение на дълга, натрупването на дълг, Еврогрупата се договори да разгледа въпроса за устойчивостта на гръцкия дълг и предвижда краткосрочни и по-дългосрочни мерки в това отношение. През последните години гръцките власти полагат усилия, което допринесе, както казах и по-рано, да се подобри конкурентоспособността на гръцката економика и тя да се върне на пътя на растежа и създаването на работни места. Това е предвидено в програмата, това е от което се нуждае Гърция. Относно сегашния излишък в Германия, мисля, че вече отговорих веднъж на този въпрос. Ето защо Германия е включена в процедурата за макроекономически дисбаланси. Ние имаме препоръка към Германия да постигне устойчивост в инвестициите в инфраструктурата, най-вече научно-изследователската развойна дейност и образованието. Също да обърне а, внимание на недостатъчните публични инвестиции. Така че е, препоръките към, Гърция, е, към Германия да използва своите възможности, за да стимулира инвестициите. Комисарят Тайсън има думата. Благодаря ви. Искам да отговоря първо на въпроса на господин Лопес за сегрегацията на пазара на труда относно Испания. В доклада за Испания е посочено, също и в съображенията е посочено. Това е държава членка, в която имаше повече атипични трудови договори, колкото е средното ниво за Европа. Осъществени са някои реформи, но се нуждаем от повече информация за законодателните реформи, както и последващи действия преди да можем да направим надлежен анализ и да отправим конкретни препоръки за страната. Но е добре, че се предприемат вече действия в това отношение. По въпроса на Томас Ман за миграцията и беженците, това са данните, които чуваме, това ще са разходи, трябва да се интегрират хората, може да възникнат проблеми, трябва да се търсе къде да бъдат настанени, как да бъдат прияти, но трябва да се организира добро интегриране на бежанците. И ако това се постигне, ще имаме успех, можем да го направим по-добре, отколкото преди. Имаме програми за интегриране на бежанци, на мигранти от трети страни. Прави се необходимото за жилищно настаняване, за образование. Разбира се, ситуацията може да е различна, но мисля, че при всички случаи можем да направим нещо повече. Ние излязохме с пакет за интегриране на граждани на трети държави миналата седмица, ние трябва да работим на много фронтове, за да ги интегрираме, защото това е важно за социалното сплотяване, затова е необходимо те да бъдат максимално бързо и максимално добре интегрирани. Разполагаме с финансови средства в комисията. Ние намерихме средства да заплатим за 100 хиляди езикови курса онлайн. Държавите членки също трябва да дадат своя принос. Както знаете, ние можем да използваме фиат. Той е на разположение на държавите членки за разрешаване на най-непосредствени необходими, както и ИСФ, за обучение и за включване на пазара на труда. От самото начало на този беженски поток е, ние призовахме агенциите в държавите членки, работещи по Европейския социален фонд, да видят не само как да се използват средствата, но и да обменят е, е, практики, да, информация, опит, за да се види какво може да се подобри в работата им. Повече средства ще бъдат на разположение, като когато говорим за езиково обучение и други подобни дейности. Все пак трябва да държим сметка и за ограничения бюджет. Ние трябва да видим какво ще стане при средносрочния преглед на структурните фондове, но трябва ясно да определим приоритетите. И можем да заделим средства от тези фондове за целите на интеграцията. Председателката, благодаря на всички за вашето участие. Очевидно е, че всички искаме една економически ефикасна Европа. Искаме да използваме това за създаването на работни места и за социална интеграция и за по-добро бъдеще на младите хора, за мъжете, за жените, както и за възрастните. Ние ще се върнем на тези въпроси отново. Обедена съм в това. За сега благодаря на всички ви за участието. Пожелавам ви приятна вечер.